So, wir können wieder starten, Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, можем да продължим с работата си. Изместихме един доклад от сутрешното заседание. Става дума за трансевропейските телекомуникационни мрежи и отмяна на решение номер 1336 извинете, от 1997 година. Благодаря, господин председател. Става дума за проект за становище относно трансевропейските телекомуникационни мрежи и отмяната на едно решение което ще бъде заместено от нов текст. Текстът е добър, като акцентът се поставя върху достъпа до интернет за всички, е, и подобряването на конкурентоспособността е, на дигиталния пазар на Европа, най-вече по отношение на здравеопазването. Ние говорихме вече за хората с увреждания. Ще бъде много полезно за здравните системи в Европа е, да могат да бъдат свързани, така че в реално време да обменят досиетата на пациентите. Пациентите ще имат възможност също да, както знаем, да взимат самостоятелно решението къде ще отиват на лечение, в коя държава член. Така че в този смисъл това е много важно. Също времено комисията обръща особено внимание на това как точно ще се осъществява обмена на данните. Търси се в момента един е, единен е, стандарт, е, така че да може по един надежден начин и съответно защитен да, начин да се обменят данните за пациентите. Става дума за особено чувствителни данни. Споменава се и кодексът, който е, трябва да се спазва от държавите членки, за да няма е, неправомерен достъп е, до техните данни. Молим за създаването на такъв кодекс в Европа, който да се ползва и да се е, отчита от е, всички публични институции. Има и други точки, които според мен са важни. За какво точно става дума? Не е уместно да се предоставят на комисията правомощия относно делегираните актове, относно е, правните актове. Е, в този случай законодателната процедура е най-подходяща, т.е. без е, делегация по актовете и това е в крайна сметка всичко, което исках да ви кажа. Ще повторя още веднъж за яснота. Моят текст е съобразен с текста на комисията относно делегираните актове и съвместните процедури за тълкуване и прилагане от страна на държавите членки. Благодаря ви, колега Роси. Нека да чуем и докладчиците в Сянка. От името на НП, колежката Антонеско. Благодаря, господин председател. Действително, финансовия документ, прият от комисията, има потенциал да реши проблема с ограничаването на възможностите за добра инфраструктура. Инвестициите в тази широка сфера – са важни, но не трябва да се рискуват възможностите за развитие на пазара и липса на оперативна съвместимост. Използването на структурни фондове и други фондове трябва да е възможно не само за пилотни проекти, защото няма да се получи критична маса, която е необходима за на доброто разпространение на цифровите услуги. 9,9 милиарда за, за а, цифрови услуги от тези средства, а необходимостта е от много по-голяма сума 270 Частните инвестиции и публично-частните партньорства са много добри възможности за инвестиции, които да доведат до по-широко използване на тези услуги, особено в селските райони. Що се отнася до инфраструктурата, финансовата подкрепа трябва да се концентрира в малката и средна а, наситеност на услугите, защото там няма интерес от частни инвестиции. Трябва да е недискриминативна политиката, да не се а, създават допълнителни пречки и разстройване на пазара, а, на конкуренцията. И е изключително важно проектите, които са финансирани, да спазват технологичната неутралност. Принципа за технологичната неутралност, който е изключително важен за отворената мрежа и ни е необходима повече информация за използването на новите а, инструменти и техния лостов ефект. Необходима е по-добра координация на средствата, които се предоставят посредством този регламент и другите средства, предоставени по различни други инициативи, за да се избегне припокриване и дублиране на а, ефекти и да се а, избегне риска да се а, изпуснат някои аспекти. Трябва да се използват и Кохезионен фонд, и а, Социалния фонд за бродбенд интернет. Включени са и между. А, включени са и услугите, свързани с e-government, с електронното управление, с електронното здравеопазване. Искам да обърна внимание на, на изменение 12, 13 и 14, защото те са изключително важни в медицинската практика. Трябват ни повече разяснения от комисията относно критериите, които те предвиждат при очертаването на тези области от интерес. И за мен би било много интересно защо комисията не е предвидила и а, електронна околна среда. Защото споделянето на, на данни в областта на околната среда, екологията в Европа е изключително важно. А, що се отнася до промощите на комисията спрямо а, предложението, те са много обхватни и а, всяко добавяне или а, изключване на проекти зависи от комисията. Това е много динамична област, много бързо се развива и ние сме наясно с необходимостта да има гъвкаво а, отношение, гъвкав инструмент, но също така ни трябва и правна сигурност нужна ни е прогнозируемост на инвестициите. Ето защо трябва много внимателно да обмислим механизмите за контрол при правомощията. Госпожа Роспах, а... не, а, а след това Виторио Проди, но Линда Макевен ще замести Виторио Проди. Благодаря, господин председател. Господин Продин нямаше възможност да дойде днес след обед и ме помоли да кажа следното на колегите от комисията. Смятаме, че разгръщането на бързи, широколентови интернет услуги е изключително важно и за постигането на различни цели, включително преодоляването на цифровата пропаст, най-вече в областта на селските райони. Почертават се различните а, услуги, които ще бъдат подобрени за нашите граждани по този начин. Все пак имаме загрижености в областта на подчертаното в приложението, а именно липсата на диференциране на приоритети за финансиране. Макар да има, а, да е като а, хоризонтален приоритет инфраструктурата, изграждането и цифровите услуги, но а, като че ли няма знак за това, кое комисията смята за приоритет, кое е най-важното да се направи. И тук, разглеждайки други области в политиката, като регионалната политика, съобщението на комисията по този повод, повод цифровия дневен е-, ред на Европа и така нататък, бихме могли да определим тези приоритети и да ги изпишем в един иерархичен вид. Също така трябва да се упоменат и водещите проекти от Европа 2020 и а, също ми се струва, че няма много принципи при подбора на проекти. Трябва да има приоритети при а, основните проекти за изграждане на основната инфраструктура, свързаните с адаптирането към климата и сближаването на регионите. Можем да подчертаем също така и научните изследвания в тази област за повишаване на качеството на живота, за постигане на нисковъглеродна економика и така нататък разглеждайки написаното от господин Роси, се чудя защо и той се ограничава само при електронното за здравеопазване. Има много аспекти, които могат да подпомогнат системно а, нашето общество, като разпространяването на добри практики и така нататък. Те също трябва да бъдат отчетени в този цялостен подход. Има много средства, предвидени от комисията за тези проекти. господин Проди се си дава въпрос дали това не са твърде много средства за се оглед на тези цели. И в този смисъл, защо комисията ИТРЕ не позволи разпространяването на безплатни роминг услуги, а в същото време предвиждаме толкова много средства за един новопоявяващ се сектор. И накрая, как можем да гарантираме, че ще следват най-добрите технологични практики? Как можем да гарантираме, че няма да се получи така, че да похачем 9,2 милиарда евро и след една нощ да е устаряло цялото оборудване? И някои думи от мен. Когато работим в тези технически области, трябва много внимателно да а, харчим средства. От моя собствен опит, обществения сектор, а, се нуждае от много време, за да вземе едно такова инвестиционно решение и докато се похарчат тези средства, а, прав, а, частния сектор се е предвижил вече напред и става твърде а, късно. Чух господин Роси пак от своя име. А, чух за, доси, а, за медицинските а, книжки на а, пациентите. Трябва да внимаваме такива при такива мега бази данни в моята държава, това се оказа изключително скъпо и много сложно и в крайна сметка се провали. А ако се опитаме да го направим на европейско ниво, това ще струва още повече и трябва да разгледаме какви са ползите от това. Все пак няма чак толкова много хора, които се движат а, или се местят в различните държави, имат нужда от такива цифровизирани медицински книжки. И ми се струва, че може би не точно това е приоритет, точно в момента на тези економически трудности. Знам, че има много силно лоби и много подкрепа за тази директива за електронното здравеопазване, но аз мятам, че трябва много внимателно да а, определяме тези средства. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател. Говоря от името на госпожа Янакодакис, която не може днес да участва в заседанието. Като цяло европейските консерватори приветстват предложението на комисията и разглеждат това предложение като огромна качка напред в посока на либерализирането на единия пазар. Най-вече подкрепяме становището на докладчика, че това предложение може да подпомогне трансграничните здравни услуги, без да подкопава компетенциите и правомощията на държавите членки. Предложение за по-голямо трансгранично сътрудничество в сферата на дистанционен мониторинг, е използване на електронни рецепти чрез мобилна телефония и интернет ще позволи на гражданите на Европейския съюз да получат достъп до повече здравни услуги и по-бързо лечение. Особено електронното здравеопазване ще подпомогне на пациентите, страдащи от редки заболявания. Независимо от това къде се намират те, по този начин ще им се спестят и разходи, и време. Оперативната съвместимост, съвместимост между информационните системи, независимо от различните езици и споделянето на резултати и медицински образи може да представлява предизвикателства пред трансграничното сътрудничество. Тук също сме съгласни с докладчика. Предложение да създаде минимален набор от електронни данни, за това трябва да служи само за да се осигури по-добрата оперативна съвместимост и да се подобрят стандартите за безопасност и грижи за пациентите. Приветстваме призива на докладчика за единен европейски код за идентификация и сега няколко думи от мен лично. Изцяло съм съгласна с моя колега от социалистите и демократите, че в нашите страни ние се стремим да дигитализираме изцяло данните на пациентите сметките и това е много сложно и струва много пари. И има още един проблем в това. Ако някой е добър хакер, не му е много сложно да влезе в системата и да разбере от какви заболявания страдат хората и да се получи достъп до лични данни. Това вече се случваше в моята страна. Точно по този начин, въпреки че сравнително скоро използваме цифрови технологии, за това трябва да помислим как да предотвратим това. Например, ако човек страда от рядко заболяване и има много малко специалисти в Европа, които могат да лекуват това заболяване, аз мисля, че ние трябва да сме особено внимателни. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на Росбах. Представителя на комисията ще каже ли нещо? Благодаря ви, господин председател. Първо, огромна благодарност към почитаемия депутат за неговото становище. Благодаря всички почитаеми депутати за изказаната подкрепа. Поне аз така ви разбрах, че вие подкрепяте нашето предложение. Може би ще кажа няколко думи по това, което беше казано. Вие изразихте загрижено за делегираните актове. Не бих могъл в момента да говоря подробно с делегираните актове. Има подписано споразумение между парламента и комисията. Може би бих могъл да обясня защо искаме да използваме делегирани актове. Ние искаме да ги използваме точно за това, за което говореше госпожа Макейван – за да можем да отговорим на изискването на бъдещето, да бъдем достатъчно гъвкави, да можем след 10 години да вземем решения за новите приоритети. Ние работим в една сфера информационни и комуникационни технологии, която се развива много бързо някой, никой от нас, извинете, не е чувал само преди 5 или 10 години за много от фирмите, които в момента диктуват условията на пазара. И условията ще се променят значително след 10-15 години. За това трябва да имаме един гъвкав инструмент. И по тази причина имаме нужда от делегирани актове, които могат да ни позволят да променим основния текст и приложенията, за да можем да не изоставим от събитията. Сега за ефекта на лоста. Мисля, че тук бих могъл да съчетая два различни въпроса, които бяха зададени за прекомерното разпределение и повече информация за лостови ефект. Ние искаме да се средоточим в максимална степен върху новаторските финансови инструменти. Това е така, защото смятаме във времена на криза, и на намаление и публични разходи, това е най-добрият вариант. Защото мога да ви дам един пример с механизма за споделяне на риска. Ние насочихме половин милиард в тези средства и ние финансираме много проекти на много по-голяма стойност благодарение на този механизъм, на стойност 6 милиарда евро. Както виждате, фактора е 6 до 7 пъти възвръщаемост върху първоначалната инвестиция. Така, например, ако можем да видим, че широколентовия интернет може да струва 7 милиарда евро в целия пакет, то ние можем да говорим за обща стойност от 50 милиарда. Може би ще зададете въпроса, не е ли прекалено много? Аз смятам, че това е прекалено малко. Ние смятаме, че това е прекалено малко. Имаме недостиг от няколко милиарда евро в програмната област, така че това е една сума, която означава, че това са средствата, които ще ни позволят да постигнем целите на цифровия дневен ред и това средства, които не могат да се запълнят от е, частния сектор. Така че до някъде чрез европейските специализирани фондове ние можем да запълним тези недостигащи средства, да ги попълним. Що се отнася до приложението, което се отнася непосредствено към околната среда, тук имаме сериозни последици за околната среда, например екологичното измерване ще има сериозни последствия за околната среда от гледна точка на енергопотреблението и намаляването на замърсяването на околната среда. Мисля си, че отговорих на повечето от различните въпроси, които бяха поставени. Как? И последно, как ще взимаме решение за различните проекти? Имаме три различни начина – първо, трансграничното значение. Дали има потенциал за прилагане и дали вече е имало пилотни проекти, които са доказали полезността на тази идея. Благодаря ви, господин председател. Председателя, благодаря ви. Мисля, че стана ясно до каква степен нашата комисия е загрижена от сфери, които са толкова многообразни. Околна среда, климат, здравеопазване. Дали не би било добра идея да поканим Нели Кръс в нашата комисия? Тя е комисар, който отговаря за цифровия дневен ред, но има много проблеми, с които ние се сблъскваме и може би тези проблеми могат да бъдат преодолени и с помощта на цифровия дневен ред. И мисля, че трябва те първа да настигаме събитията и сега може би най-добре да дам думата на господин Роси, който автор на становището. Благодаря ви. Мисля си, че това е много добро предложение да поканим госпожа Кръс и да обсъдим редица въпроси, включително и делегираните актове. Да, ще обсъдим този въпрос по-късно. Много се радвам да отчета мненията на колегите. Съвсем накратко ще дам два отговора към госпожа Макейван. Вие казахте, че ние прекомерно много се съсредоточавам върху подпомагането сферата на здравеопазването и че вие се притеснявате за защитата на данните. Но ще има насоки, които ще бъдат подобни за всички държави членки и И разбира се, това ще бъде наш приоритет. Всеки ден милиони европейски граждани пътуват из Европа за по-кратко или за по-дълго, но ако те се разболеят, мисля, че много добре е да има цифрова информация, те да имат със себе си или да има за тях достъпна информация за техните заболявания, алергиите и нататък. Мисля си, че това е от основополагащо значение. Същото въжи за донорите на органи, нещо, което спасява живота. Да, разбира се, хакерите са опасност, но не знам доколко те са толкова заинтересовани от това да разберат каква кръвна група имат различни хора. И не мисля, че чак толкова има хора, които толкова се интересуват това какви лекарства взимат други хора. Мисля, че трябва наистина да определим много ясно какви са нашите приоритети. Въпросът за публичното администриране, разбира се, много важен момент. Също така са внесени изменения по екологичните въпроси. И аз съм съгласен с тях, така че благодаря на Анна Розбах. Благодаря за това, че поставихте редица важни въпроси, но мисля, че ние вече до голяма степен се определихме с това какво трябва да включим в нашия документ и го направихме по-точен. Основно той е посветен на трансграничното здравеопазване и наистина стои тук е въпрос за пациенти, които могат да искат доброволно да бъдат застраховани или здравно осигурени в една страна, но когато те пътуват за целите на туризма или работата, нещо трябва да бъде направено за тези хора. Съгласен съм с вас. Това е към колегата Басеско. Наистина, вашите изменения за обмен на екологична информация са много уместни. Също така, разбира се, сте права, че трябва максимално да използваме наличните средства. Също към Линда. Съгласен съм с вас. Ще приветствам вашите изменения за възможните приоритети. Защото наистина ще има определени теми, които са по-важни от другите. Разбира се, ние ще обсъдим подробно това. Но искам да помоля да помислим дали наистина искаме да има делегирани актове по този въпрос. Дали искаме да запазим правомощия на парламента или да предоставим тези правомощия на Европейската комисия, но смятам, че трябва да постигнем общо мнение по този въпрос. 9 март, 12 часа е крайният е, срок за внасяне на измененията. 25 и 26 април е, ще бъде гласуването при нас. Е, всъщност Комисията по промишлеността ще бъде водеща комисия. Гласуването ще бъде през ноември в водещата комисията, така че чак през януари 2013 година докладът ще влезе в пленарната зала и до тогава естествено имаме много време да поговорим и с комисаря за околната среда. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка. От дневния ред, точка 20, прилагане на рамковата директива за отпадъците. Предвидили сме размяна на мнение с представители на комисията. Касия Бургас предложи миналата година да представи докъде сме стигнали с е, прилагането на рамковата директива, така че е, поздравявам представителя на комисията. Благодаря. Благодаря много, господин председател. И благодарности особено за това, че ми давате и на тази роля да направя на представяне на прилагането на рамковата директива за отпадъците. Това е една а, директива от законодателството в а, областта на околната среда, която представлява сериозно а, предизвикателство, има трудности в приложението и някои от най-трудните измами се разследват по а, нея. Ще очертая предизвикателствата, пред които сме изправени и ще представя също така действията, които предвиждаме да предприемем, за да преодолеем тези а, предизвикателства. Като въведение, ако ми позволите, искам да спомена съвсем накратко, че приложението на тази директива е основна част от дейностите ни по ресурсната ефективност. Имам огромен потенциал за економически растеж и заетост като сектор. Това е много динамичен сектор и спазването на европейското законодателство би довело до създаването на 400 000 работни места. И също така съществува много сериозен потенциал за намаляване на парниковите емисии. Законодателството ако се е приложи напълно, би довело до намаляването на емисии, еквиваленти от излъчването от 47 милиона автомобила. И така, обхвата. Това са отпадъчните потоци, които не попадат в други законодателни актове, като да речем електронното електрическо оборудване и други. Също така а, говорим и за общински отпадъци, като изключваме обаче а, промишлените отпадъци и а, други опасни отпадъци. Като количество това е един от най-важните отпадъчни потоци. Представлява една трета от цялостния отпадък, който, се, който има в Европа. Освен това, общност общинск, на общинско ниво отпадъците са много добра междинна форма на отчитане и събиране на данни. И на трето място е една ефективна система за управление на отпадъците на общинско ниво. Тогава щом има такава, управлението и на другите видове отпадъци, като промишлени, опасни отпадъци и така нататък, става много по-лесно. Директивата е много обхватен и подробен правен документ. Ще спомена два момента – иерархията на отпадъците и частта свързана с превенцията. Иерархията на отпадъците има много централно място в директивата, защото по този начин се правят а, изборите за подбор в държавите членки. След това идват а, превенцията и а, различните видове обработка на отпадък. След това те са в а, дъното на тази иерархия като най-неподходящия, най-малко желание избор. Целта е напълно правно обвързваща, но е формулирана доста сложно в директивата. В крайна сметка тя задължава държавите членки да рециклират 50% от а, отпадъците на ниво общини до 2020 година. Статистиката в областта на управлението на отпадъците. Бях подготвила едни PowerPoint слайдове. с статистиките от 2009, но за съжаление има технически проблем, така че, доколкото разбирам, е разпространено хартиено копие. Тези слайдове отразяват данните, събрани от Юростат и ако ги разгледате, а, графиката ще видите, че имаме основания за притеснение. 2009 година най-лошия вариант в иерархията остава а, като вариант и добрата новина е за а, целта за рециклиране, а именно, че а, все пак не е много далече от 50%. 50 43% от всички отпадъци на ниво общини се рециклират през 2009. И така, защо имаме такава разлика в изпълнението при държавите членки? Можем да разграничим три групи държави членки в това отношение. На първо място са добрите изпълнители, чието а, нива са а, 20% и а, възстановяване Белгия, Германия, Люксембург, а, Нидерландия, Австрия, Швеция. А, много високо ниво на а, възстановяване те не би трябвало да имат сериозни трудности при спазването на иерархията на отпадъците и а, изискванията на директивата. Единственият проблем е, че те са а, създали свръхкапацитет на инсинератори. Има също така и група на средните изпълнители, между 20 и 65%. Испания, Франция, Италия, Финландия, Португалия, Словения и Обединеното кралство. Тези държави ще трябва да предприемат сериозни усилия, за да подобрят системите си за управление на отпадъците и да се предвижат нагоре по иерархията те също така ще трябва да решат някои сериозни регионални и местни проблеми, в които а, на места са изключително задълбочени, сериозни. Имаме и група на зле справящите се. Без изненада в тази група ще намерим всички а, държави, присъединили сте а, след 2004-2012, освен Словения и освен още една държава членка – която показва а, ниво на изпълнение в тази група, а именно Гърция. А, 75% е нивото, с което се характеризира тази група и тук ще трябва да има много сериозни проблеми в преобразуването на системите за управление на отпадъци, така че да не се разчита повече на а, ниските нива на иерархията на управление на отпадъци. И така стигам до моята презентация за това какво ще правим, за да преодолеем тази разлика, тази пропаст в управлението на отпадъците. Разбира се, няма магическо решение, но има няколко задачи, които ще предприемем трябва да гарантираме, че добре е транспонирана директивата във всички държави членки. Това е първата задача. Крайният срок изтече през декември 2010, но за съжаление има още няколко държави членки, които не са осъществили транспозирането. В момента има процедури по нарушение, които би трябвало скоро да преключат в следващите месеци. На следващо място трябва да видим дали мерките отговарят всъщност на директивата. Това е, което ще направим във втората половина на тази година и ако е необходимо, ще бъдат инициирани процедури по нарушение през 2013. Освен транспонирането на директивата, държавите членки трябва да приемат планове за управление на отпадъците и предотвратяване на отпадъците, които са основна част от директивата. Ето защо ще бъде важно за комисията да провери съдържанието и реалното осъществяване на тези програми и планове. За съжаление, комисията няма достатъчно готовност да извърши тази задача. Тези планове и програми често се приемат на регионално ниво и като резултат от това ще има стотици планове и програми, които трябва да се проверят. Това е една от причините ние да анализираме няколко възможности да укрепим нашата възможност за мониторинг. Създаването на агенция на европейско ниво беше една от а, един от вариантите, но все пак решихме, че ще е по-добре да разчитаме на съществуващо звено, а именно Европейската агенция по конта среда. Всъщност ние работим заедно, агенцията и комисията и в следващите месеци ще инициираме проект, за да разработим един а, инструмент, модел за оценка на плановете. Също така разработваме насоки за изпълняването на включното в директивата и също така разбира се, насъчаваме разпространението на добри практики. Всички данни показват, че а, други схеми, свързани с заплащания, различни данъци или по-скоро такси а, на ниво отпадъци ще са подходящи като система за преодоляване на проблемите. Важно е да има по-добра изпълнение в това отношение. В момента разглеждаме и възможности да подпомогнем зле справящите се държави и членки. И също така е интересно, че в тези времена на економическа криза и финансови ограничения областта на този сектор управлението на отпадъци може да предостави на местно общинско ниво още един източник на финансиране. И накрая става ясно, че европейското финансиране за регионално развитие, Кохезионния фонд може да изграе своята роля в актуализирането на системите за управление на отпадъци в тези държави, които най изле най се справят за този момент. Но трябва обаче да се гарантира, че тези средства се а, използват именно за тази цел подобряване на управлението на отпадъците и също така е много важно да се а, разходват средства за по-добро спазване на европейското законодателство. Съществува пътна карта и финансирането трябва да отиде към проекти, които са високо в иерархията, а не изграждането на нови сметища. Следващата финансова рамка, ще, многогодишна финансова рамка, ще включи някои условности, предварителни условия за това дали проектите за финансиране са част от план за управление на отпадъците, който спазва европейското законодателство. И с това, господин председател, стигам до края на моето представене. Предложиха ми евентуално да чуем. Тоест да продължа и да отговоря на въпросите, които вече са дадени в писмен вид. Да продължа ли, господин председател? Много ви благодаря за това подробно представене. Междувременно колегите бих искали да зададат някои въпроси. Струва ми се, че ще бъде подходящо да им дадем думата. Ана Росбах, след това колегата Флоренц, Юта Хаук, колегата Себер. Започваме с Ана Росбах, а след това представителя на комисията отново. Благодаря ви за вашето много обширно изложение. За мен този си въпрос е много важен. Аз съм от Дания и ние сме едни от добрите. Надявам се поне. За мен отпадъците не са просто отпадъци, това са ресурси. Имам следните въпроси към вас. Какво смята комисията за ефективността или липсата на такава в някои страни и за рамковата директива, която да може да се пребори с проблема на замърсяване на морето и да се прекрати това отпадъците по реките да постъпват в моретата и океаните? Втори въпрос. Как комисията разглежда по-нататъчното прилагане на директивата във връзка с съсредоточаване върху повече рециклиране и използване на отпадъците като ресурс най-вече в новите страни? Карл-Хайнц Флоренц. Благодаря на Ана Розбах. Карл-Хайнц Флоренц е следващият оратор, след това Юта Хаук. Аз е, исках само да е, помоля да се отговори на въпроса, който зададох в писмен вид. Е, Юта Халк. Бих се спряла на казаното от представителя на комисията. Той говореше за това, че би било много разумно да се създаде агенция за управление на отпадъците. Комисията създава ли вече е, някаква правна основа, е, някакъв е, правен акт в проект? Или има предвид просто промяна, да кажем, в структурата на Европейската агенция за околна среда? Аз смятам, че комисията просто трябва да поеме най-сетне функциите си на полицай в това отношение и да следи много стриктно за прилагането на законодателството по относно управлението на отпадъците. Комисията очевидно търси начини да избяга от тези свои задължения и затова предлага или създаване на агенция за управление на отпадъците или промяна на структурата на агенцията за околната среда. Как чисто технически виждате нещата? Давам думата на Рихард Зейбър сега. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към Юта, Смятам, че няма нужда да се създава самостоятелна агенция. Ще попитам комисията какво е старила до този момент, как е помагала на държавите членки, за да се постигнат общите цели на Европейския съюз и по същество и чисто технически. А, мисля си, че би било хубаво да се изградят някакви мрежи, за да може да се обменя опит, за да се учим един от друг. Комисията призовава от регионалния фонд, от кохезионния фонд да се използват средства. Това е правилно, но тук се споменават, да кажем, и страните, които са на опашката ето България е един такъв пример. България е, така да се каже, изоставаща страна в това отношение, но тя не е освоила всички средства от тези фондове. Е, не може ли просто представител на комисията да седне с колеги от Комисията за регионално развитие и просто да се помисли за това какво е направено до този момент. По същия начин установихме и за Гърция, че около 15% от всички е, полагащи се и определени за Гърция средства са били освоени. Е, за това се питам е, за какво ни е някаква нова агенция и какво ще прави тази агенция. Комисарите Поточник и Хан би трябвало просто да видят как ще си свършат работата. Благодаря на Рихард Сейбър. А сега давам думата на колегата Николас Кисколиус, а след това е, колегата Миконайте. Благодаря. Говоря от името на зелените по тази тема. Аз съм от държава член, която е, е сред е, най-изоставащите, най-слабите ученици. Понеже преди това говорихме с отличниците. Ще попитам комисията колко дълго ще продължи цялата тази фаза на опити за прилагане в условията на актуалната криза. А, как изглеждат точно нещата по отношение на сметищата имаме някаква постигната договореност е, с европейски средства е, е започнал проекта на определени смет, е, за изграждане на сметища и това изграждане би трябвало да приключи до 2020 година най-късно. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на комисията за изложението. Представлявам ли това? Тоест, аз съм от една от страните, които не се справят много добре с управлението на отпадъци и ме боли, когато виждам данните за моята страна. В моята страна обаче много сериозно се обсъжда този въпрос и се обмисля защо системата не работи. Бих искала да попитам комисията какви въпроси обикновено получавате от тези 12 нови страни във връзка с тази директива? Има ли някакви системни проблеми? И кои са доводите, изтъквани от държавите членки? Защо те не могат да приложат на практика тази система? Това са моите въпроса към представителя на комисията. Първият е как стоят нещата с износа на отпадъци. В 22 държави членки сте направили проучване, а също и в съседни на тези държави през 2011 бе изготвен на информация, съобщение за това, че всеки пети превоз и транспорт на отпадъци е, е в противоречие с законодателството. Какво ще предприеме комисията в това отношение? Има ли някакво предложение, което да е подготвила комисията? Освен това, Изглежда, че в повечето държави членки производството на отпадъци или расте, или остава на едно и също равнище. През 2008 година също времено е, имал, е бил отбелязан е, спад на е, количеството на отпадъци с 10%. На какво се дължи в крайна сметка това повишение отново, това увеличение на кризата, на някакви грешки в отчетите или на нещо друго? Е, и така, на какво се дължи е, това, че миналата година всъщност не можахте да отговорите на този въпрос и освен това какво предприемате в това отношение? Какво предприемате и относно рециклирането и оползотворяването на отпадъците? Благодаря, господин председател. Много се радва, че получихме статистически данни от комисията. При преразглеждането на тази директива е важно да разполагаме с данни, мога да отбележа, че заедно с десете нови страни, които сигурно ще имат нужда от повече време, за да постигнат целите. Има седем държави членки, тъй наречените стари държави членки, които са над средните показатели за Европа. Това са Гърция, Испания, Португалия, Италия и Ирландия. дали страните, които не постигат целите си, вие казахте, че те трябва да постигнат целите, те трябва да прилагат директивата. И над 4000 работни места 400 хиляди, извинете, работни места могат да създадат. И какво тогава чакат тези страни? а, къде е проблема. Те имат нужда от тези работни места, а те не правят абсолютно нищо, за да транспонират и да прилагат тази директива. Когато слушах комисията, чух, че комисията иска да предложи ново законодателство, да разпространява добрите практики. Що се отнася до сметищата, ние в Фландрия сме едни от отличниците по преодоляването на използването на сметища. Но защо други страни не са били накарани да приложат всички тези мерки? Искам да попитам комисията или също така комисията разполага с статистика по регионите, например. В Белгия имаме Фландрия и Валония има автономни правителства на тези региони, включително и що се отнася до компетентни органи за управление на отпадъци. Бих искал да видя някои регионални данни. Благодаря. Сега Ян Хербранде. Concerning... Имам въпрос за ролята на частния сектор при управлението на отпадъци. С нарастването на цените на ресурсите виждаме, че отпадъците все повече се разглеждат като ценен ресурс, а не като нещо, от което трябва да се освободим на всяка цена. Има огромни инвестиции, рисковите капиталисти се средоточават върху рециклирането като економическа дейност. Тоест има много добри бизнес възможности в тази сфера. Мога да си представя, че ускоряването на процеса на прилагането на законодателството на Европейския съюз в областта на отпадъците е благоприятно. Задавам си въпроса какво прави комисията да насърчи частния сектор и дали Европейската инвестиционна банка участва в тази дейност, защото много често са необходими големи инвестиции, за да създадат хиляди работни места – които просто чакат да бъдат създадени. Благодаря ви. Отново комисията има думата, за да отговори на въпросите. You, Благодаря, господин председател. Ще се постарая да положа всички сили, въпреки че имаше много въпроси. Ще се постара да отговоря на въпросите в същия ред, в който те бяха зададени. Надявам се, че няма да загреша, защото всичко вървеше много бързо. И така, първият въпрос от госпожа Росбах беше за замърсяването на моретата с отпадъци, и дали този проблем е свързан с, с лошото прилагане на европейското законодателство. Отговорът е категорично да. Проблемът е, че има отпадъци, които по една или друга причина не са обхванати от системата за управление на отпадъци и много често тези отпадъци постъпват в морската околна среда. Разбира се, чрез по-доброто прилагане на законодателството за отпадъците, ние можем да допринесем за решаването на проблема с замърсяването на моретата. Имаше друг въпрос за потенциала за на по-доброто управление на отпадъци от гледна точка на ефективното използване на ресурси. И аз вече посочих в моето изложение, че прилагането на законодателството за отпадъците е неотменна същинска част от нашата нашите цели за ефективно използване на ресурсите. Изчислява се, че спестяванията от прилагането ще бъдат 72 милиарда евро всяка година. Очевидно, това е много сериозна сума. След това господин Флоренц говореше за въпросите, които той внесе. Първият въпрос. Първият въпрос се се отнасяше до иерархията на отпадъците, за това как тя се прилага и се тълкува в държавите членки. И ние знаем, че има проблеми, получаваме информация за това. Установихме контакти с някои държави членки и, както вече казах в моето изложение – ние ще извършим пълна проверка на съответствието по транспонирането и тази ден ще започне малко по-късно тази година. И в скоро време ние също така ще започнем наказателни процедури. Имаше втори въпрос от господин Флоренс за самодостатъчността или по-скоро конкуренцията между публичните и частните предприятия в сферата на управлението на отпадъците. Директивата за отпадъците не съдържа изрични разпоредби по този въпрос, но нашите колеги в Генерална дирекция конкуренция в момента проучват дали правилата, които са разработени в някои държави членки отговарят на законодателството на Европейския съюз по конкуренцията. И така се спрях на това в моето изложение и казах, че все още не сме готови да създадем нов орган или агенция по управлението на отпадъците. Нашето намерение е да работим съвместно с Европейската агенция за околна среда. Същият въпрос беше зададен и от госпожа Хаук. Нямаме намерение, не предвиждаме каквито и да било промени – в регламента, с който бе създадена Европейската агенция по околна среда, смятаме, че сегашният мандат на агенция е такъв, че агенцията може да извършва значителна дейност по наблюдение на ситуацията в държавите членки и тази дейност на агенцията ще ни помогне при упражняването или по-скоро изпълнението на нашите задължения, ние, комисията, като пазител на договорите, да следим за спазването на европейското законодателство. Със сигурност не възнамеряваме да делегираме тази основна функция на комисията на други органи. Имаше въпрос също за това какво прави комисията, за да осигури това, че всички средства се използват за подпомагане на управлението на отпадъците в държавите членки. Мога да ви уверя, че ние работим в тясно сътрудничество с Генерална дирекция регионално развитие, за да осигурим това, че повече европейско финансиране се насочва към подпомагане на изпълнението на законодателството за отпадъци. Смятам, че ще можем да постигнем напредък в тази сфера. Имаше въпрос от господин Крис Колиус за конкретната ситуация в Гърция. Гърция вече е сред изоставащите в Европейския съюз. Ние смятаме, че е важно да намалим използването на сметища и не смятаме, че в дългосрочен план другите варианти, различни от сметищата, биха били по-скъпи. Тъкмо обратното, от гледна точка на ефективното използване на ресурсите, е много по-разумно да се използват, а не да се погребват на сметищата ценни ресурси, каквито са отпадъците. Имаше още един въпрос от госпожа Морконайте. Защо новите държави членки се сблъскват с затруднения при прилагането на законодателството за отпадъците. Очевидно, че за новите държави членки това е едно ново предизвикателство. И държавите членки, които в момента са сред отличниците, беше необходимо да посветят 20 години да преминат към ситуацията, която са постигнали сега. И новите държави членки могат да извлекат полза от опита на другите държави членки. И аз смятам, че с помощта, включително и финансовата помощ от Европейския съюз, за тези държави ще стане възможно доста бързо да постигнат напредък. Евростат вече публикува статистически данни, актуализирани статистически данни за управлението на отпадъци и от тях става ясно, че само за една година някои нови държави членки, като Полша или Словакия, са постигнали значителен напредък и са увеличили дела на рециклираните отпадъци. Имаше въпрос също така. But to be very frank, uh, I uh, cannot read my notes. So I will, uh, I will go Uh, и така, ще премина към следващия въпрос и ако господин Адер, ако има възможност отново да заде въпроса, ще бъда изключително благодарен. Следващия въпрос от следващия оратор. Защо е така лоша ситуацията във всички държави членки? Разбира се, има много по-стари държави членки в, средното, в средната група, но е важно също така да имаме предвид, че става въпрос за един нов законодателен акт и крайния срок за транспониране изтече през декември 2010. <clears throat> И в предишното законодателство нямаше цели за рециклиране и преработване, нямаше а, правно обвързващи иерархии на управлението на отпадъците. Още един въпрос имаше във връзка с а, регионалните данни, статистики за някои държави членки, по-конкретно Белгия, да речем. Знаем, че Фландрия и Валония подават отделно данни към Юростат, но при други държави членки, дори да имат регионални структури, статистиките се представят консолидирано. Последният въпрос на господин Геобранди. Какво може да се направи връзка с частния сектор? Нашето впечатление е, че частният сектор няма а, няма нужда да се прилича толкова много. Все пак а, става въпрос за стопанска дейност и бизнес. Това, което е необходимо за сектора на преработка на отпадъците е добра регулаторна среда, добра а, среда по отношение на политиката в този сектор и смятаме, че това е най-доброто, което можем да направим, за да подкрепим частния сектор. Именно да направим така, че директивата правилно да се прилага. Благодаря. Ще дам думата още веднъж на колегата Йонас. Той иска да уточни нещо. Благодаря. Да, за мен това е изпит е, от моя гледна точка. Е, политикът е, не винаги има възможност да задава по един и същи начин един и същи въпрос. Значи, моят въпрос беше какво възнамерява комисията да направи за да ограничи, за да премахне е, незаконния превоз на отпадъци, незаконния транспорт. Знае, че е имало проучване в тази област. Една пета от е, трансграничния транспорт на отпадъци всъщност е незаконен, нелегален. Това е заключение на проведеното проучване. През януари миналата година публикувахте доклад за рециклирането и за обработването и опозотворяването на отпадъците, като там бе записано, че обемът на отпадъците постоянно нараства в голяма част от държавите а през 2008 е бил отбелязан спад само защото някои от големите държави членки действително са положили повече усилия и са постигнали по-добри резултати при намаляването на отпадъците. Докато при останалите държави членки няма такъв спад. И така, на какво се дължи това развитие на общата финансова и економическа криза или на е, просто на е, отслабване на усилията в това отношение. Аз е, сега се опитах по-ясно да изразя въпроса, който и преди това зададох. Надявам се, че ще имате възможност да отговорите. Юта Халк би желала още веднъж също да зададе въпрос. Току-що ми бе казано, че преди да преустановим дискусията а, за отпадъци и управление на отпадъци, ще задам въпрос, който е зададен от колегата Виторио Проди. Това е точка трета в а, вашия списък. Комисарят Поточник отговори доста кратичко на този въпрос. На 20 януари получихме отговора му, но той не бе особено задоволителен. Комисията, пишеше комисарят Поточник, се опитва сега да е, анализира директивата за опаковките и да прецени какво може да промени за да се подобри състоянието на нещата. Това е една доста стара директива. Аз мятам, че става дума най-вече за конкретни действия и намерения на комисията, които да бъдат облечени първо в някаква законова форма, относно бутилките за еднократна употреба. Става дума за изкуствени материали, за пластмаси, които знаем, че не се е, разлагат е, биологически, така че е, това е много важен проблем. Докъде е стигнала комисията? Благодаря на Юта Халк и още веднъж е, е колеги, които и при първия кръг от въпроси се обадиха, искат да зададат е, въпроси. Колегата Никос Кисиус. Още веднъж е, ще се спра на темата иерархия на отпадъците. Е, въпрос номер две, госпожа Еванс. Е, в него става дума за това, има ли комисията някакъв каталог и прилага ли се той или не. И още един въпрос във връзка с Германия. През август 2010 година комисията ни отговори, че представени от Германия проект относно иерархията на отпадъците не съответства напълно на правната уредба, защото 11 е, 000 килджула е, са в крайна сметка е, резултатът от е, изгарянето, но това не съответства изцяло на директивата и записаните в нея норми. Затова ще попитам, направила ли е нещо комисията в това отношение, така че да се променят нещата. Рихард Себер. Аз е, искам да кажа, че в известен смисъл ми получих отговор. Да, работи се по този въпрос е, в тясно сътрудничество но по другите въпроси не получих отговор. Комисарът Таяни е казал днес пред медиите, че е, смята да започне да разработва някакви находища с е, е, подземни изкопаеми е, на дълбочина 600 до 1000 метра дълбочина и така ще се е, създадат е, много работни места, същевременно ще се намали много драстично броят на автомобилите и така нататък. На автомобилите, които отделят вредни емисии. Това наистина е чудесна новина. Ще попитам комисаря, поточник, смята ли, че Въпросът с Южна и Северна Италия е решен. Всъщност в Южна Италия той е особено драматичен и положението наистина е драматично там. Трябва много бързо да се действа от страна на комисията, така че и властите в Италия и тук в Брюксел да се погрижат крайно време е, е да се предприеме нещо и да се започне една процедура по нарушаване на договора е, срещу държавите членки, които не спазват е, директивите и регламентите. При всички положения става дума за милиарди евро, които наистина губим, ако не запретнем ръкави. Благодаря на Рихард Себер. Давам думата отново на комисията, казва председателят. Ще ви помоля наистина да ни отговарите, е, Ще можем ли да се срещнем и с някои от комисарите, които отговарят за темата управление на отпадъци? Благодаря, благодаря много. Извинение, разбира се, за господин Адър. Наистина има някои а, транспорти на отпадъци. Ясно е нашето гледище. Разбира се, че сме загрижени за ефективността на инспекциите а, при транспорта на отпадъци в Европейския съюз и проведохме изследване, което може да стигне и до правно предложение, но за съжаление на този етап не бих могъл да кажа повече. И така. А, еволюцията на, произво... на генерирането на отпадъци. Не съм сигурен, че Евростат а, разработва по-осъвременени статистики, които да отразят ситуацията от 2010 и Изглежда, че обема отпадъци, които се произвеждат в Европейския съюз, има а, рязък спад от а, 2001 и 2002 до 2010. Нямаме а, доказателства, свидетелства да, за да определим точно какви са причините за това значително спадане на нивата, но очевидно и економическата криза има известна роля. Това, което е важно да знаем е, че според рамковата директива за отпадъците, държавите членки трябва да приемат планове за предотвратяване на отпадъците, в следващия период и по същия начин ам, тези средства за преработка на отпадъците ще бъдат изключително а, важни за постигане на а, намаляването на обема отпадъци, генерирани на, държа... на ниво държава членка. Вече подготвяме насоките за разработката на програмите за предотвратяване на допълнителните отпадъци. Това е много важно усилие при нас. В крайна сметка превенцията е най-добрия вариант в рамките на иерархията. Не съм забравил за въпроса, подаден от господин Проди. Страхувам се, че няма да мога да ви дам ясен отговор на този етап. Все още го работим по въпроса за найлоновите турбички, еднократните, нееднократните. Това е ясен приоритет за комисаря Поточник, но е трудно да ви кажа кога точно бихте могли да очаквате правно предложение. съжаление, обаче по, в това правно предложение няма да се разглежда конкретно само въпроса за биоразградимостта. Всъщност, това е много по-широк въпрос, който се отнася до всички пластмасови материали и процеса, свързан с биоразграждането, е част от Зелената книга по пластмасовите отпадъци, по която работим в момента. Имаше въпрос за иерархията в Германия, свързан с казаното от госпожа Севанс. Действително идентифицирахме проблема с тълкованието на проекто закон, транспонираща рамковата директива за отпадъците в Германия. Свързахме се с немските власти и доколкото ми е известно, Законодателството не е прието все още. Не знам дали текстът, който в крайна сметка ще бъде прият от парламента, ще въведе промени по отношение на този конкретен въпрос, но разбира се, ако има проблеми с иерархията и начина по който тя се отразява в немското законодателство. Ние, разбира се, ще оценим този въпрос и ще инициираме дори за нарушение. И последния въпрос от господин Сибър. Не знам в каква степен това беше заявление или въпрос, но определено ние се занимаваме с а, всички тези въпроси много сериозно. Въпросите е свързани с приложението на европейското законодателство в областта на отпадъците и а, посвещаваме много време и ресурси за справянето с някои случаи, които са много важни. И кризата в кампания, която беше спомената конкретно от господин Зибер, е един добър пример за това. Благодаря. Äh, Благодаря ви. Э, по последната точка най-вероятно ще можем да разговаряме с э, компетентния э, по тези въпроси комисар. Благодаря много на представители на комисията и преминаваме към точка 21. Пред прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда. Обикновено в нашата комисия всяка година три или четири пъти се подготвят въпроси до комисията. Тук пред мен е списъка с въпросите. Карл Хайнц Флавенц е, вече мисля, че зададе един въпрос или не? Да, номер две е Джил Еванс. Е, е, въпроса на Джил Еванс отворен. Номер три Виталио Проди получи отговор. Четвъртият въпрос Естер Деланге прилагане на законодателството за опазване на околната среда. Кой ще замести е, Естаделанга? Колегата Флоренц. Да, първият ми въпрос получи отговор. Е, аз съм задал и въпрос е, относно Рич, така че много ми се ще е да получа отговори за него. Колежката Деланге не е тук. Сато Хаси? Да, вие ли, колега, ще заместите Сато Хаси? Очевидно, поради економическата криза в някои от държавите околната среда започва да се пренебрегва. Опазването и е по-лошо, отколкото преди 10 години. Това сме установили и в Гърция, в моята страна. И затова ще попитам какво ще правим с всички <clears throat> опити за заобикаляне на изискванията, заложени в законодателството за опазване на околната среда? Хората като че ли се опитват да избегнат коректното прилагане на съответните загони. Започва едно по-масирано е, така, на незаконни строежи. Е, какво ще предприеме комисията именно с тези опити да се е, заобикаля правната уредба? Опазването на околната среда е изключително важно, за да можем да е, осъществим и други политически планове. Не бива да се връщаме назад към едно ниво от 50 и 60. Можем ли да допуснем да отстъпим крачка назад от амбициите си само заради економическата криза? Юта Халк има думата. Да, резолюцията във връзка с програмите за 2012 година. Комисията в състояние ли е да гарантира всички процедури по извършване на проверки в държавите членки? И освен това, ние бихме желали да разполагаме с една а, собствена база данни, до която да имаме достъп, да можем да влизаме в нея, да видим какво а, се е случило до този момент а, с прилагането на законодателството. Защото до този момент не можехме по никакъв начин да подпомагаме процеса на прилагане на законодателството. Държавите членки непрекъснато се тупат в гърдите и твърдят, че те спазват законодателството. Сега не знае дали е, е, представителя на комисията ме чу. Е, той няма слушалки в момента, може би разбира немски.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 В първите фази на прилагане на РИЧ установихме големи слабости. Около 20 000 досиета са на лице за 2009 година беше установено, че около 50% от тези досиета с твърде много слабости и грешки. След това започна да намалява процента на грешката, но е, все пак е доста значителен, около 40% през следващите години. Така че тези констатации показват, че проблемите са огромни. Не знае какво може да се направи очаквам да получа отговор за това. Особено в първия стадий, първата фаза на оценка на досието е изключително важно да има една сериозна проверка. Комисията не е предложила никакъв е, проект за законодателен е, акт 75 са веществата, които са включени в един списък, е, е, по който чакаме развитие. Не може ли е, комисията да ускори работата по РИЧ? Карл Хайнц. Флоренц в момента не е тук, но той също е задал въпрос. Мишеля Вази, колегата Порич, ще зададе въпроса. Okay, dann keine weitere Frage mehr, dann gebe ich... Очевидно няма други въпроси. От страна на колегите комисията може да отговори, ако желая. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Благодаря ви, е, господин председател. Аз съм ръководител на правния отдел в Генерална дирекция околна среда. Ще отговоря на въпросите 5 и 6 и до някъде 4. Мой колега, господин Хансън, който е началник на отдела по РИЧ, ще отговоря на въпросите по РИЧ. По въпрос на госпожа Хаси вече намери своя отговор. Става дума като цяло за последиците от кризата върху прилагането на екологичното законодателство – Виждаме тук два подвъпроса. Първо, липсата на финансиране за прилагане на законодателството и второ, промени в националното законодателство, така че да се възприема по-лесно европейското законодателство. Що се отнася по до липса на финансиране нямаме конкретна система за наблюдение, за да следим дали парите се прехвърлят от дейностите за защита на околната среда към други дейности. Ако при проверки се установи, че има подобни случаи, например свързани с защитата на обектите по Натура 2000, ако получим такава информация, ние можем да проверим дали това е случай. Не трябва да се забравя, и това вече беше обсъждано преди, че има значително финансиране от Европейския съюз. През 2011 година комисията публикува съобщение за регионалната политика, допринасяща за устойчив растеж в Европа до 2020 година. Там се посочваше, че държавите членки трябва да използват средства от Европейския съюз, за да защитават биологичното разнообразие, екосистемите и т.н. Така че има средства. И има също така доказателства за това, че тези средства се изразходват добре, много често проблемът е, че държавите членки не използват средствата и, например, Гърци. Имаме статистика за незаконни сметища в Гърция и не се разчистват тези сметища и се създават нови незаконни сметища. 8% е процента освояемост на средства от Гърция, така че не става дума за това, че няма пари. И комисията използва целевата група, която беше създадена с цел да се подпомогнат компетентните органи в Гърция да използват по-добре европейските средства. Така че много често има пари, но много често поради проблеми с управление тези пари не се използват. Друг пример е възможната криза с отпадъците в София. Нещо, което е подобно на кризата в кампания и там Европейската инвестиционна банка и Европейския съюз ще насочат средства за изграждане на необходимата система. Имаме някои непотвърдени данни но наистина се стремим да мотивираме държавите членки да използват максимална степен европейските средства за опазване на околната среда. И когато те не могат да го направят, какъвто е случай с Гърция, ние се стремим максимално да подпомогнем на тези страни да използват средствата. Така че това е, що се отнася до финансирането. Сега за проблемите с законодателството. Имаме отново ситуация в Гърция, в която провеждаме наблюдение. Имаме в други страни, в които се извършват промени, свързани с, с опазване на местообитанията и намаляване на бюрокрацията. Следим какво става там. Наистина министърът на околната среда на Обединеното кралство обяви, че тази реформа се разглежда в светлината на устойчивото развитие, което за нас е успокояващо и също така процесът, който тече по преразглеждане на законодателството е също така за нас успокояващ. Така че ние много внимаваме от правна гледна точка да няма опити да бъде отслабено, подкопано екологичното законодателство преди кризата ние смятаме, че няма противоречие между економическото развитие и опазване на околната среда. Дори обратното, ако искаме да излезем от кризата, економическото развитие трябва да бъде устойчиво. Това е посланието, което отправя комисията. Това беше по въпрос 5. Сега по въпрос 6 от госпожа Хауг. Може би ще ви стори като шега, но като като началник на отдела по наказателна процедура, аз винаги се радвам, когато получавам повече подкрепа от парламента, но съвсем сериозно вече. Наистина ние от, започваме наказателни процедури. Имаме започнати процедури. 139 бяха започнати процедури в, през миналата година и за някои дела, като пил, пилотни дела, имаме 260 дела. Така че нашата дирекция започна наказателна процедура по 260 дела и 4 дела вече са в съда срещу Белгия, Люксембург по пречистване на отпадните води има дело срещу Ирландия, за териториално селищното устройство в селските райони. Също така използваме новата възможност, предоставен са Бонския договор, да започнем наказателни процедури за нетранспониране. Започнахме такава процедура срещу Полша. И както вече споменахте, в момента възможно 7 дела ще бъдат внесени срещу държавите членки, 7 държави членки, които не са транспонирали рамковата директива за водите. Така че наистина действаме сериозно и извършваме, започваме наказателни процедури. Има около 150 души, които работят в генералната ни дирекция. Това не са само юристи, и ако трябва да анализираме ситуацията в кампания, ще ни трябват не само юристи, ако разгледаме по обширната ситуация, например в Швеция, ни трябват също технически експерти. Така че каквото и да правим ние в нашия отдел по наказателна процедура е важна, но все пак само една част, не повече това. Как да стигнем до по-доброто изпълнение? Вие знаете, че изпълнението е приоритет на нашия комисар. Надяваме се, че до сряда следващата седмица комисията ще излезе със съобщение за подобряване на екологичното законодателство. И имаме някои нови идеи, които са свързани с прилагането на законодателството. Двете скорости или двата маршрута първо, знанията и активното разпространяване на знания и информация. И вторият маршрут е прилагането, изпълнението на законодателството. Съгласни сме, че е много важно активно да се разпространява информацията, че и това е много добър начин граждани да имат на свое разположение средства да въздействат върху правителствата. Вие ще видите, че колегията ще иска от държавите членки да публикува много повече информация в интернет. Това се отнася до директивата за водите, другите директиви. Тази информация ще бъде качена в интернет, за да могат гражданите да се познаят с това какво случва. Има друга една идея. Всички съметища да бъдат също така в интернета да има информация за тях, за всички тях. И, например, може също така да се качи в интернет информация за качеството на водите и гражданите могат, например, да се запознаят с това какво е състоянието в тяхната община и да се обърнат към кмета. Тоест, ние смятаме колко повече има информация, в интернет и затова ни е по-добре, и затова ние искаме държавите членки да качват повече информация в интернет, по този начин гражданите стават по-активни. Същото се отнася и до наблюдението за изпълнението на екологичното законодателство и тук може също, примерно, да стигнем до сметищата. Примерно ще има информация за незаконните сметища. Е, да, има някои идеи за това да се засилят проверките, например, в сферата на управлението на отпадъците. А също така има идея да се засилят националните механизми за разглеждане на жалби. Искаме да засилим по-добрия достъп до правосъдие по екологични въпроси. Сключваме споразумение за партньорство с държавите членки най-вече да насочим държавите членки към финансиране на дейности и програми, които са добри за околната среда. Така че това са идеите, които ще съдържат в заключението и накрая искам да се спра на някои по-конкретни проблеми, които са свързани с прозрачност от страна на самата комисия. За съжаление, в момента комисията използва бази данни за управление на наказателна процедури. Тези данни не са публично достъпни и съдът каза, че разследванията са защитени от правилата за достъп до документи. Така че ако ви искате информация, то това искане се починява на споразумението между комисията и парламента. Обаче политиката на комисията ще бъде към по-голяма откритост. Надявам се, че по този начин отговорих на въпроси 5 и 6. И сега дали да преминем към въпросите по лич или искате други, на други въпроси да отговоря? Моля, да, е, по темата Рич да вземете думата. Благодаря ви е, за отговора до тук и сега преминаваме към Рич. Благодаря, господин председател. Аз казвам Хенсен от е, звеното по химикалите в Генерална дирекция околна среда и ще поема въпросите, подадени от вашите почитаеми членове на комисията по темата за РИЧ. Така продължаваме нашият диалог по темата за приложението на този регламент. Въпросите са свързани с регламента, ограниченията и цялостното прилагане. Всъщност трите, ако трябва да обобщя, са трите области, в които има проблеми с приложението и ако трябва да обобщя и аз отговора си, смятаме, че наистина можем да направим стъпки напред, да регистрираме напредък в тази област. Но нека сега се спра на всяк, всеки един от въпросите. Ще започна с оценката. Важно е според мен, преди да отговоря на самия въпрос, да кажа, че Европейската агенция по химикалите в Хелсинки прилага критерии, за да подбира веществата, които, за които се извършва проверка на съответствието. Тоест те проверяват съответстват ли а, данните на изискванията за информация в РИЧ. Във връзка с тези критерии, те търсят именно веществата, които е по-вероятно да не съответстват. И така, ако гледаме единствено и само данните в сайта на агенцията, ще ни изглежда, че има много повече несъответстващи досиета, отколкото всъщност са. Все пак, нивото на неспазване на информацията, е, изисквана от, РИЧ, все пак е високо и това, разбира се, притеснява комисията. Въпреки, че бих казал, не е съвсем неочаквано. С оглед на самия регистрационен процес, който е нововведение и също така нивото на сложност на изискванията. Комисията а, се отвръща с молба към агенцията от години насам това да бъдат приоритетни задачи за години напред, а именно проверката на съответствието на именно тези вещества. Това, разбира се, е приоритет за агенцията. В момента разглеждаме именно въпроса за ниво, високото ниво на несъответствие, съответно това какво повече може да направи комисията. Имаме намерение да докладваме за нашите заключения и да препоръчаме какво може да направи комисията, разбира се, но също така и другите заинтересовани лица, с оглед на прегледа на, коми... на агенцията, който трябва да бъде окончателно подготвен през юни тази година. И така накратко, и ние смятаме, че тези нива са повод за загриженост и определено разглеждаме този проблем контекста на прегледа на РИЧ, който предстои, за да очертаем съответните действия. Последващия въпрос, преди да навлезна в подробности за нашия напредък, ще кажа, че има ясен ангажимент от страна на комисията да се постигне, постигне целта за високо ниво на защита на човешкото и общественото здраве с оглед на правилата на пазара и стимулиране на конкурентоспособността. И така, факта, че за момента комисията не е помолила агенцията да подготви досията по а, приложение 15, а именно за ограничаване, а именно вещества, които не са вече а, в разследване или не са били забранени в миналото, Това е свързано с именно веществата, които могат да представляват сериозен риск за човешкото здраве, за общественото здраве и за околната среда. Но нека ви разкажа какво сме постигнали до момента. На първо място. Преработили сме според изискванията на РИЧ, редица междинни мерки във връзка с веществата и директивата за ограниченията. И сме направили предложение за ограничение по РИЧ. Две вещества конкретно. акриломит, който през 2011 година беше включен в списъка и кадмиум. Кадмий, който също беше включен в списъка на ограничените вещества в, в РИЧ. През ноември 2009 година Европейската комисия се обърна към агенцията за подготовка на ограничително досие, свързано а, с а, живака в измерващите уреди и а, агенцията вече е в съвсем окончателен етап на подготовка на това предложение, за да може ние на свой ред след това от Генералната дирекция да а, видим този окончателен вариант. А, и така, карциногенни, метогенни и вредни за възпроизводството а, вещества се ограничават за да не, се, да не попаднат те в смеси, предназначени за потребителите. И също така работим и адаптираме приложение 17 на РИЧ. Това са ограниченията в а, два а, случая. Дихоробензин и талиди. Това са а, процеси, които са включени в законодателството преди това. И така, Процесът свързан с ограничаването на някои вещества Ще започна по друг начин, казва а, оратора. До момента комисията се е занимавала с работа започната от а, предишния период на законодателство и довършителни а, дейности по а, започнали процеси, които, както виждате, са а, вече осъществен напредък. Не само комисията, обаче има инициатива за подготовка на такива досиета за ограничаване, но също така и държавите членки споделят тази възможност за инициатива там, където те идентифицират или бъдат информирани за неприемливо ниво на риск. Това, което обаче наблюдаваме, е, че разбира се и държавите членки се включват в налагането и прилагането на настоящите ограничения и това всъщност малко или много ограничава ентусиазма на държавите членки да предлагат нови досиета за спиране и ограничаване. И сега, ако мога да се спра на а, разрешаването и списъка с кандидатите. Нека припомня споразуменията между вице-председателят на комисията Таяни и нашият комисар Поточник, които предложиха целеви нива, за да може да се а, отчетат а, веществата с по-голяма загриженост в процеса на отрицация, разрешаване. Според тук Рада а, според споразумението от май миналата година се съгласиха, че трябва да се постигне ниво от 232 поне разрешени вещества и също така а, поставиха цели за 2020 година за вещества, които а, вече са известни и трябва да бъдат а, приведени в съответствие с новите изисквания за информация. Така че виждате съвсем ясни цели. Ролята на агенцията – в тази дейност. В писмо на комисията до постоянните представители се подчертава колко разчитаме на държавите членки да подготвят голяма част от тези досиета с а, агенцията, която ще помогне в останалата част. Тоест имаме сподел, споделен на отговорност за тази дейност. Тоест виждаме, че има много напредък. Например, Комисията заедно с Агенцията по химикалите и държавите членки започна работа по обща рамка за идентифициране на веществата, които са с високо ниво на загриженост и трябва да бъдат включени в списъка с кандидати. Също така да се установи взаимодействие, рамка на сътрудничество между различните заинтересовани страни и тук имаме голям напредък при веществата, които се наричат а, канцерогенни, а, вредни за ендокринната система и така нататък. И това е а, момент, в който много се радвам, когато преводачите знаят какво означават тези а, съкръщения. Така че се извинявам. А, и все пак ние продължаваме да развием, а, да развиваме и да работим по 57, те а, вещества, които за които има ниво на загриженост. Тук формираме партньорства, изграждаме а, познанията на всички заинтересовани страни, а именно започваме а, те да ги стимулираме да си взаимодействат по конкретните вещества. В резултат на това има доста по-висок брой в, в веществата, включени в списъка за кандидатстване. Не сме а, постигнали целта от 136. Мисля, че трябва да а, повишим работата. Също важно е а, и комисията, и агенцията да демонстрират своят ангажимент за общата цел и на свой ред комисията поиска от агенцията да подготви досията за 10 вещества, които са от много висока закриженост и помоля също така агенцията да преразгледа своите ресурси, които са налични, за да се види дали може да се подготвят повече досиета, отколкото първоначално поискахме. И също така се обърнахме към агенцията да подготви още 15 за тази година. И накрая работим по това как да постигнем целите за 2020 и работейки заедно, се надявам, че ще увеличим броя на веществата в списъка на кандидатите. Аз разбирам, че това е дълъг отговор на трите въпроса за дадени от тук. Разбира се, бих могла бих могъл да продължа да ви предоставям информация и беше приятно наистина, че имахме въпросите предварително. Благодаря за този подробен отговор. Има заявка за изказване от Крис Дейвис е, не знае Карл Штетър какво е, искаше да ми каже с знаците, които прави. Аз бях на изслушване по акта и бих искал да помоля за писмени отговори, за да мога да се запозная с тях по-късно. Бих бил много благодарен за това. Е, Може би наистина ще бъде възможно да получим и писмен отговор, но това ще уредим на двустранна основа. И аз исках да кажа същото. Тези заседания, посветени на изпълнението на законодателството, са много важни, обаче, както виждаме и от посещемостта, парламентарната седмица е много тежка. И в миналото сме молили комисията да разпространи в писмена форма своите отговори. Това е учтива молба не е, че караме комисията, но наистина бихме били много благодарни, ако получим писмени отговори. И по Рич. Конкретният въпрос, който искам да задам, е свързан с първия въпрос за регистрацията. Аз разбирам, че процентът на регистрациите с проблемни, проблемни регистрации, not... непълни регистрации е много висок. Дали има риск за околната среда и човешкото здраве в резултат от подобни непълни регистрации? Благодаря ви. Благодаря, Крис Дейвис. Предложението наистина е хубаво да получим в писмен вид отговорите на въпросите. Бихме могли да поговорим как точно ще приключим с законодателната дейност, но как точно ще приключи прилагането, това все още не е ясно, така че хубаво би било да можем и ние да контролираме нещата и за тази цел ни трябва писмен отговор на въпросите. Съжалявам, че се намесвам, но съвсем накратко ще напомня за а, въпрос на колегата Риваси във връзка с инсинерацията и пепелта. Отново става дума за приложното поле на Рич. Съгласно данните, с които разполагаме, има твърде много отпадъци, които се изгарят. Бихме искали да чуем отговора на комисията. Повече от е, хиляда тона е, пепел от е, полети. Да. Ще чуем ли отговор на този въпрос? Благодаря. Господин председателят казва да. Номер 8 е въпрос на зададен от е, колегата Флоренц. Хубаво би било да знаем нещо повече. Господин Хансен, може би вие ще отговорите на тези въпроси. Благодаря ви. Ще започна с подробностите и след това ще премина към летливите пепели и към въпрос 8. Първа за подробностите. Наистина, ще се постарая да средоча не само върху проблема на качеството, но също така и на въпроса за съответствието. Така че моят отговор беше за съответствието. Тоест, наистина има висок процент на не спазване, не съответствие с много изисквания, включително и с изискванията за информиране. Това означава, че тази информация просто липсва. А очевидно липсата на информация в регистрационните досиета посочва, че не се предоставя достатъчно информация по цялата верига за снабдяване и това може, подчертавам, може да има въздействие върху управлението на риска. Но разбира се, основното понятие е да имаме минимални изисквания за информация и те да бъдат постигнати и спазени. Тоест не става дума за някакви дребни подробности, по-скоро става дума за липса на качество в досиетата. Така че не става дума толкова по-скоро за качеството, а за съответствието на досиетата. И ние работим в рамките на комисията точно под това в контекста на прегледа на РИЧ. И сега за летливите пепели. Ще започна с извинение. Не можахме подробно да проучим този въпрос, затова не можем да ви дадем подробен отговор. Това само се дължи на липсата на време между времето, в което получихме въпроса и времето за изследване, но така или иначе можем да се спрем на по-общите неща и после да ви предоставим по-подробна информация. Това, което установихме е, чрез сайта на съвместния изследователски съвет и това е свързано с системата за информация, за електронна информация. Ние установихме, че има регламент от 1993 година, в, кое, което се съдържа изискванията за пълно досие за регистрация, така както сега се нарича този документ в съответствие с РИЧ. И така. Летливите пепели бяха регистрирани от консорциум на холандски производители на летливи пепели. И това беше нещо, което не се съобщаваше публично, но така ден, че има регистрация и Европейската агенция по химикалите посочи, че наистина летливите пепели не са регистрирани по РИЧ. Това са фактите, с които разполагаме. Ние ще разгледаме по-подробно този въпрос. Първо с колегите ни от Европейската агенция по химикалите, за да видим какви са възможните обяснения. Има няколко причини, поради които може да има различия между това, което се случвало преди и какво се случва сега. И ние може би в резултат от тези обсъждания с колегите от Европейската агенция по химикалите, ще решим, че е необходимо да се проучи този въпрос по-задълбочено с държавите членки и техните компетентни органи. Сега по въпрос 8 за малките и средни предприятия. Няма да повтарям въпросите. Има много въпроси, свързани с малките и средни предприятия и с графика на прегледа. Ще се спра на нашите отговори. Ако разгледаме последиците от РИЧ, или може да има върху малките и средни предприятия, ние отделяме внимание на този въпрос в рамките на прегледа и комисията извършва тематични прегледи и проучвания. И две от тези проучвания разглеждат въздействието върху предприятията. Едно от изследвания се нарича пазарът и иновациите. Тези изследвания отделят специално внимание на малките и средни предприятия. Така че при прегледа на РИЧ ни обръщам внимание на въздействието на РИЧ върху малките и средни предприятия. Ние тук се основаваме върху данни, които ни е предоставил отрасъла и имаме също така специална контактна група, която много активно работеше през 2010-2011 година. Също така Имаше важни събития, като конференции, семинари, свързани с регистрацията и сътрудничеството. Също така днес се провежда една конференция за прилагането на законодателството РИЧ. Ние ще съберем цялата информация и разбира ще поддържаме контакти и с отрасъла, и с важните заинтересовани страни. UAPME. Освен това, участваме в такива изяви, като мрежата на европейските предприятия или седмица на малките и средни предприятия. Ние използваме всички тези събития, за да събираме информация и за да си правим изводи за въздействието на реч върху малките и средни предприятия и да помислим как да подпомогнем допълнително малките и средни предприятия, така че те да могат да отговарят на изискванията на законодателството реч. Ние разглеждаме понятието или концепцията по-скоро, едно вещество, една регистрация и си задаваме въпроса дали това допълнително натоварва, включително бюрократична гледна точка, малките и средни предприятия. Европейската агенция по химикалите представи доклад и те поискаха РИЧ да бъде преразгледан и ако видим резултатите в този доклад, ще видим, че че тази практика е много успешна. Практиката е едно вещество, една регистрация. 90% от заявките за регистрация са били точно подадени, така че да отговорят на принципа едно вещество, една регистрация. Въпреки, че имаше някои проблеми при съвместните заявки – и това особено ясно пролича в резултат от дейността на контактната група. Но, крайна сметка, този принцип се оказа полезен. Проблемът е, както споменах, се следи много внимателно от комисията, Европейската агенция по химикалите, контактната група и ние предложихме много конкретни решения, които, както каза отрасъла, подпомага функционирането на малките и средни предприятия. Тези решения са публикувани на сайта на Европейската агенция по химикалите и също така там са публикувани крайните срокове за регистрация. Предлаганите решения позволяват да се разбере как трябва да функционират предприятия, т.е. като цяло се предлагат такива форуми, като форум за обмен на информация, тогава наистина фирмите могат да постигнат споразумения, за да прилагат принципа едно вещество, едно, една регистрация. Това позволя да се постигнат и економия от мащаба и също така да се разпространява информация, да могат предприятия помежду си да се разберат за това как да обменят данни, да създават общи правила за графиците, обмен на данни, прозрачността. И дори те могат да обмислят какви информационни технологии могат да използват за подпомагане на тази дейност. Контактната група продължава да работи по тези теми. И последният въпрос, който беше свързан с прегледа на РИЧ. Прегледът на РИЧ наистина ще бъде финализирано до 1 юни 2012 година и ние работим, за да спасим този срок. Ще има съобщение до съвета и парламента и ще има също така работен документ на комисията и ще има открит обмен на мнение между двете институции. Освен това, комисията предвижда също така открит обмен на мнение с широк спектър от заинтересовани страни. За момента планираме да организираме конференция по заключенията на прегледа и препоръките му на 24 септември. Но ние вече започнахме обсъждания, за да разработим по-подробна програма на тази конференция. Надявам се, че по този начин съм ви показал какво е нашето мислене в контекста на прегледа на РИЧ и вие можете да очаквате нашето съобщение и също така работния документ. Надявам се, че отговорих на въпросите зададени от вас и ако не, с радост ще се върна към тях друго време, ако това е вашето желание. Благодаря ви. Господин е, Хансен, на вас и колегата ви благодаря много сърдечно за отговорите на въпросите. Поглеждам е, останалите малко на брой колеги, които още са тук. Очевидно няма допълнителни въпроси. В такъв случай можем да приключим с тази точка от дневния ред. По отношение на начина, по който ще работим, се връщам е, към предложението на Крис Дейвис, а именно да получим по възможност отговорите в писмен вид, за да можем да продължим работата си на основата на писмения материал. И така. Едно последно съобщение от моя страна. Следващото заседание на комисията е от 20 до 22 март 2012 година, като в вторник, среда, четвъртък ще работим в е, така, обичайните часове от 9 до 12.30, след това от 15 е, до 18.30, последния ден до обяд. Благодаря много, желая на всички добър свет.